вътрешни въпроси и комисията по бюджети. От името на колегата си Жан Артюи приветствам с добре дошли двамата кандидати за позицията изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор на ЕФСИ, Вилхел Молтерер и Илиана Цанова. Добре дошли в Европейския парламент. Както знаете, член 7 Точка 6 на регламента за ЕФСИ определя процедура за провеждането на публичен и прозрачен процес на подбор. Съгласно тази процедура, управителният съвет следва да излъчи кандидат за позициите изпълнителен и заместник изпълнителен директор на фонда като предостави своевременна информация на съвета и парламента на всички етапи от процедурата, спазвайки строги изисквания за поверителност. Бяхме официално информирани за това, че управителният съвет е излъчил кандидатурите на Вилхелм Молтерер и Илияна Цанова за двете позиции. Сега предстои съвместно заседание на двете ни комисии, на което ще изслушаме двамата кандидати. Изслушването ще бъде последвано от гласуване. Както знаете, процедурата предвижда уводни изявления. Първо ще направи уводно изявление господин Вилхелм Молтерер. Ще има на разположение 5 минути – след това докладчиците и докладчиците в сянка ще имат възможност да зададат въпроси. Това е един важен етап от процедурата, тъй като Европейският парламент проявява голяма ангажираност за бързото изпълнение на регламента за ЕФСИ. Парламентът според мен допринесе за усъвършенстването на текста на регламента, така че той действително да е инструмент, мобилизиращ и насърчаващ допълнителни инвестиции в Европа. Сега сме на процес изпълнение на регламента. Като се има предвид това, е много важно да бъде сформиран един добър екип, така че регламентът да при прилагането си да допринесе за постигането на залегналите в него амбициозни цели. Мисля, че можем да започнем. Виждам, че колеги продължават да влизат в залата. Малко ще поизчакам, за да могат колкото се може повече хора да ви слушат. Но всъщност можем да започнем. Господин Молтерер, добре дошъл в парламента. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожи и господа. За мен е чест отново да съм тук. Чест е също така да бъда излъчен и за кандидат за поста изпълнителен директор на ЕФСИ. В Австрия съм бил министър на околната среда, опазването на водите. Отговарял съм и за други ресори, бил съм и заместник канцлер. По време на финансовата криза и до съвсем скоро бях един от заместник председателите на Европейската инвестиционна банка. На тази си позиция работих за справянето с предизвикателствата, породени от економическата криза. Това са огромни предизвикателства, които продължават да са на дневен ред. Едно от тях е насърчаването на заетостта, тъй като гражданите бяха сериозно засегнати от кризата, най-вече младежите. Второ, трябва да продължим да гарантираме перспективи за растеж. Трето, трябва да насърчаваме конкурентоспособността на дружествата и на економиката. Четвърто, трябва да се справим с липсата на инвестиции в Европа. Тя продължава да е в огромен размер. Кризата засяга цялата система, затова ни е необходим и всеобхватен отговор. Повече Европа е подходящият всеобхватен отговор на кризата. Планът за инвестиции почива на три стълба. Тези три стълба са взаимосвързани. Всеки един от тях е важен. Първият се основава на насърчаването на условията за инвестиции по линията на структурни реформи в държавите членки, както и на общо европейско равнище, чрез доизграждането на общо европейските пазари, например в областта на енергетиката и цифровите технологии. Вторият стълб се основава на насърчаването на инвестирането в реалната економика. Това означава, че трябва по-ефективно да предоставяме консултации, например по линията на консултантския център по инвестиционни въпроси. Третият стълб почива на мобилизирането на финансиране за инвестиции по линията на ЕФСИ. Фондът вече е учреден. Финансирането по него ще се предоставя по линията на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Фондът е изключително важен, като се имат предвид настоящите условия за инвестиции. Защо? Защото на пазара няма проблеми с ликвидността има налична ликвидност. Проблемът е свързан с ограничения капацитет за поемане на риск на търговските банки. Ограничения и капацитетът за държавни инвестиции не е достатъчно развит и капиталовият пазар в Европейския съюз. Затова по фонда за стратегически инвестиции се предоставя гаранция от 21 милиарда, която дава възможност на Европейския инвестиционен фонд и на Европейската инвестиционна банка да увеличат капацитета си за поемане на риск и да дадат реална възможност за инвестиции. Вие в качеството си на парламентаристи постигнахте изключително добри резултати по време на преговорите за регламента за ЕФСИ. Бе решено 21 милиарда да бъдат посветени на подкрепане на малките и средни предприятия. Те ще бъдат подпомогнати с 5 милиарда по линията на Европейския инвестиционен фонд. Останалата част от сумата ще се използва за инфраструктура и новаторство. Това са 16 милиарда, които също ще бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка. Целта на тази гаранция е да се мобилизират още 315 милиарда под формата на инвестиции през едните 3 години. Фондът се основава и на ясни насоки, което според мен също е добро постижение. Член 5 от регламента предвижда много ясни разпоредби за допълващия характер на фонда. В член 6 са закрепени критериите за допустимост. Член 9 ясно определя общите цели на дейността по фонда и финансираните по него отрасли. В член 10 ясно са описани допустимите за финансиране механизми. Регламентът предлага нови възможности по линията на сътрудничество с националните насърчителни банки и институции и с инвестиционните платформи. Дава възможности за реализирането на трансгранични проекти, които са изключително важни, например в областта на развитието на инфраструктурата. Регламентът съдържа и ориентири за инвестиционния комитет. Това е управителният орган, който независимо взема решение за предоставянето на гаранции по отделни проекти. Има възможност също така и за разработване на набор от критерии чрез насоките за инвестиции. Регламентът предвижда и ясна система за отчитане, както пред комисията, така и пред парламента в текста се закрепва също така нещо, което според мен е много важно и създаването на Европейски консултантски център по инвестиционните въпроси. Регламентът за ЕФСИ дава ясни ориентири и ясни насоки за функцията на изпълнителния директор. Той отговаря за текущата дейност на фонда. Отговаря също така за управлението и подготовката, както и за вземането на решения на ниво инвестиционен комитет. Директорът отговаря и за колкото се може по-доброто подготвяне на отчитането. Той отговаря и за установяването на колкото се може по-добри отношения с сътрудниците на Европейската инвестиционна банка, на Европейския инвестиционен фонд, на консултантския център и на насърчителните банки и институти по места. Много е важно да се установи координация между консултантския център и Европейската инвестиционна банка. Заедно с Европейската инвестиционна банка трябва да се установят и добри отношения с националните насърчителни институции, с инвестиционните платформи и трансграничните проекти. Ще трябва да се разработват нови проекти в добавка към традиционните проекти на Европейската инвестиционна банка за микрофинансиране, капиталово финансиране и други. Много е важно заедно с Комисията Европейската инвестиционна банка да се повиши популярността на фонда на пазара. Това е важно не само с оглед на публичните, но и на частните инвестиции. Частните инвеститори са поне толкова важни, колкото държавните. Много е важно също от самото начало да има ясни насоки за отчитане, както и да се установят връзки и координация с най-важните действащи лица. Сред тях е естествено и Европейският парламент. Какво мога да кажа в заключение? Трябва да предприемем спешни действия за подобряване на економическото състояние на Съюза. В висши интерес на гражданите да предприемем такива мерки колкото се може по-бързо и колкото се може по-ефикасно. ЕФСИ не е панацея, но е сред основните инструменти, които ще допринесат за постигането на тази цел по линията на трите си стълба. Моя цел и задължение е да превърна ЕФСИ в успех. Дълбоко съм убеден, че този фонд е сред основните елементи, които ще допринесат за укрепването на европейския дух. Накрая, нека призова Европейския парламент да продължи да участва в дебатите и да допринесе за това ЕФСИ да заработи добре. Благодаря ви много. И сега ще дадем дума на Хосе Мануел Фернандес за първите, първия въпрос. Две минути. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви поздравя да поздравя на председателя на бюджетната комисия и кандидата за, за номинацията. Господин Молтер е бил член на борда на Европейската инвестиционна банка. Това му дава солиден опит, който може да бъде използван за стратегически инвестиции също така в стратегическите институции. Също така това може да се разглежда а, може би като предпоставка за а, условността. Парламента не би искал да се продължи в същия дух непременно. И затова искам да задам въпроса как възнамерявате да продължите да извършвате работата си а, с функционална независимост на ЕФСИ. Първо, регламент е съвсем ясен по този въпрос. Единственото задължение на изпълнителния директор е EFC да работи добре и той е посветен на регламента за EFC. Точка. комитет се, състои от 9 независими члени. и това членове и те единствено решават за валидирането на гаранциите. И на трето място мисля, че ангажираността на националните банки, на частния капитал, дава този нов тласък в допълнение към това, което съществува. Няма смисъл да се прави а, повече от а, е, едно и също нещо. Това е свързано с профила, с портфейла, на банката, ангажираност с инвестициите, консултантски компоненти. Четвъртия компонент е разработването на нови продукти, като например със собствен капитал. Аз обаче съм ангажиран с с регламента. Аз се срещнах с бившия председател на Европейската инвестиционна банка, за да разгледаме някои важни въпроси той започна с това, че каза, че след като е видял какво се е случило, особено това което е направил Европейския парламент по предложението на комисията, това е внушило много повече доверие у него. Е, той се придържа към първоначалния план на комисията. Вие говорихте за критериите за допустимост, е, стандартите, критериите, всички тези неща. Много от тях са получени, бяха постигнати въпреки неохотата и даже противопоставянето от едната страна на Европейската инвестиционна банка, от друга страна на комисията. Трябваше да се води битка за решенията. Служителите на банката обикновено виждат ЕФСИ не като а, нов инструмент, а една управляема сметка вътре в рамките на банката. А с цялото ми уважение към това, което сте направили, тъй като вие сте представител на старата система, как може да ни убедите, че ще защитавате новия дух срещу старата структура? Това е най-важният ми въпрос. Първо, господин Булман, като опитен парламентарист, вие знаете много добре, че в процеса на преговори трябва да се преодоляват пречки. Ако сравнявате първоначалното предложение на регламента и окончателния резултат, има значително постижение. Споменах много положителни неща, инвестициите, политиката на инвестициите, критериите. Аз не крия, да, това, което вие казвате за отчетността е, това е част от прозрачността и от ролята на Европейския парламент като е, сърцевината на демокрацията. Аз не бях служител на банката, бях назначен за 4 години като част от управлението на банката и като член на управителния комитет на банката получих много впечатления за това какво е необходимо да бъде промено. И това е един инструмент, който дава допълнителни възможности и нови предизвикателства. И вие ще бъдете всъщност а, нещо като куче пазач, защото вие ще следите дали духът на парламента е, оживява в регламента. А, упра... Изпълнителният директор отговаря за ЕФСИ и а, експертите в комитета просто трябва да спазват това, което е написано в регламента и в условията и в насоките за инвестиционната политика може би някакви допълнителни въпроси сега. И сега започваме с докладчиците в Сянка от НП, господин Макарас. Господин председателю, господин Молдърър, нещата се въртат около едно и също не искаме всъщност фонда, ръководен от вас, да бъде допълнение на инвестиционната банка. От една страна ние искаме независимост, от друга страна наистина допълнителна полза. Още веднъж ви питам, какви стъпки ще предприемете като управляващ директор, за да гарантирате тази допълнителни, тези допълнителни възможности, да не сведете нещата до обичайните дейности. Второ, какви политически, економически и регулаторни предизвикателства ще стоят пред вас за първа, през първата година? Каква е вашата стратегия да се справите с тях? И трето, с паричните средства за вашите проекти ще дойдат в подобляващата си част от частни източници как вие като управляващ директор ще гарантирате е, равномерното разпределение на тези средства между държавите членки и няма да се сведат до отделни държави? На първия въпрос е, извинявайте, казва председателя. Нека да чуем още един въпрос и ще чуем общ отговор сега. Така, господин Морасат. Благодаря, господин председател. Три кратки неща искам да кажа. Първо, господин Малтер, как ще предотвратите неравномерното географско разпределение на проекта, особено като се има предвид, че сега проектите ще дойдат от по-малък брой държави от определен регион на Европа и как ще отчетете пазарите и тяхната работа, по-неразвитите пазари. И на второ място, как виждате сътрудничеството с националните и регионалните власти, за да можете да осигурите по-широк достъп на потенциални бенефициери. На трето място, вашата роля като изпълнителен или управляващ директор, смятате ли да бъдете човек, който ще улеснява вземането на решения или ще, а, ще а, вземете решение с просто мнозинство. Председателя, благодаря, моля. Първо на господин Карас. За мен основното нещо в FCA е да се даде тази възможност за допълнителност, както описано в регламента в, в, в, заедно с, с условията. Трябва да се направят възможни инвестициите, макар и с висок рисков профил в сравнение с сегашния рисков профил на инвестиционната банка, мобилизиране на частен капитал. Това са критериите. Това са и критериите също така, които са основата на онова, което вие договорихте и това е, е решението на е, ЕФСИ и да се постигне множителя, който е обсъден, очевидно е, че тези критерии би трябвало да се осъществят. Именно в наш интерес е да се постигнат тези цели. На второ място, това, което е от ключово значение за първите 2-3 месечи на годината е разработването на проекти и пак разработване на проекти, защото защото това, което няма да бъде направено за първата част на, проекта, няма да се направи и във втората част разработване на проекти и по условията за регионалното развитие разпределение, тук има ясна индикация, че трябва да се избегне концентрацията в сектори и концентрация в определени страни. ЕФСИ не е стратегия която да е а, панацея, пенкилер. Например, имате четири страни с национални промоционални банки. Има редица държави с национални промоционални институции. Има държави, които имат интерес да изготвят програми. Има стра, а, е, страни, които са готови за трансгранично сътрудничество и трябва да бъдете гъвкави и да отразите различните пазари в различните страни. И регионалното разпространение трябва да бъде подкрепено чрез инвестиции и от е, съвета, особено за страните, които имат проблеми. Центърът е готов, че е, скоро да подпише меморандум за разбирателство с държавите членки и след това да улесни самата идея за инвестициите. Аз не съм само човек, който ще улеснява нещата, аз ще работя проактивно, за да се свърши работата. Председателя, благодаря. Искам да помоля колегите минута и половина за въпроса, две минути и половина за отговор. Ейор Город Забал. Благодаря, господин председател, господин Малтерър. Имам два съвсем конкретни въпроса. Вие говорихте за независимост която трябва да притежава Комитета по инвестициите, когато взема решения. Как виждате отношенията, които вие ще имате с този комитет, за да може да няма дублиране на функциите или празноти? А, на второ място, вие казахте, че вашата цел ще бъде фонда да работи. За да може да постигнете тези цели, един от големите проблеми, за които говорят много компании, е, че те не знаят как да а, получат фондове, как да кандидатстват пред Европейската инвестиционна банка. Ще можете ли да помогнете, особено на малки и средни а, предприятия, да имат достъп до този фонд? Благодаря, че сте сред нас. Вие споменахте, че европейския госпожа Ферейра, е, вие казахте, че ние ще бъдем страж, но ние не сме успели да постигнем междуинституционално споразумение с Европейската инвестиционна банка. Това повдига въпроса как, ако бъдете утвърден, как виждате извършването на а, това, сключването на това между институционално споразумение, което дотрезява въпросите и на банковия надзор и така нататък. Втория въпрос. До този момент а, ние не сме имали възможност да бъдем стражари. Например, в точка 6 се казва Европейския парламент и съвета следва да бъдат своевременно уведомявани на всички, за всички етапи а, на процедурата, което не е станало. Вие сте част от а, управлението и за мен вече това не ми е ясно. Не знам дали няма конфликт на компетенциите някой от управлението предлага един единствен кандидат, пред който, с, с, пред който сме изправени. Искам също така да кажа, че в статута на банката имате протокол за економическо, социално и териториално сближаване. Не знам дали банката е отговорила на това, какво ще направите, когато получите мандат за вашата служба. Благодаря. Първо в регламента ясно се казва, че директорът управлява комитета по инвестициите, той гласува той е изберен с заместниците, той подготвя инвестиционния комитет, той е, определя реда на заседанията и комитета няма намерение, няма за цел да забавя процеса, напротив да го подпомага. На второ място, как да се по, е, какъв е подхода към FC? Има различни е, възможности чрез Европейската инвестиционна банка, чрез промоционални институции. Е, консултативният съвет е, е контакт на точка за FC и това а, промоцията трябва да се направя с, ви заедно, за да може да се отрезят потребностите на банковия сектор. Сега, що се отнася до споразуменията, все още се водят преговори по споразумението за поверителността. Разбира се, това е много важно. Аз не участвам в тези преговори, но зная, че те все още продължават. Сега, за да поясня, аз бях част от ръководството на банката до края на август. Когато беше обявен поста, веднага зададох въпроса на нашата комисия по етика какво трябва да направя, ако кандидатствам за този пост и аз точно отговорих а, и изпълних всички условия на етичната комисия. А, тогава, когато подадох а, а, заявление, бях, не вземах никакви а, решения и съм стоял на страна от всякакви решения. А, трето, <clears throat> банката има редица мандати за външни заеми, за бизнес. А, извън Европейския съюз, за да може да се управляват правомощия и мандати, необичайна дейност <clears throat> на ЕИБ. Това е допълнителна дейност, това не е против политиката на сближаване. Благодаря. Сега политическата група на ЕКАРЕ господин Ашкрофт. Е, Санда Люлес, въобще имате ли от ЕКАРЕ е, говорител? Не е задължително, разбира се, но трябва да ви дадем възможност да вземете, да поставите въпроси. Не, значи Алде Нилс Торвалц. И него го няма. Господин Тремоза и Барселс. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Два въпроса. В дискусията за ЕФСИ се очертават два приоритета. И в крайна сметка успяваме да постигнем европейски анализ за економическа ефективност. Има държави членки, които държат на старите порядки, на стария, на собствените си начини на работа. Вие ще упражните ли натиск върху тях и съответно как ще устоите вие на натиска от държавите членки да продължават продължават по стария начин. И второ, е, в окончателния текст се подчертава приоритета на е, европейските мрежи е, и транснационалните, трансевропейските мрежи в технологите и транспорта. Чуват се гласове, че няма причина да се бърза при инвестирането в такива проекти. Какъв би бил вашия категоричен и убедителен отговор отговор в, на тези въпроси. Господин Депре иска думата, виждам. Благодаря, господин председателю. Микрофон за оратора, моля. Обръщам се към кандидата, който е пред нас. С голям интерес прочетох вашата професионална биография, която ни бе предоставена. И това ме навежда на две заключения. Е, първо сте човек е, от е, кариерата в тази дейност. Вие започвате да се занимавате с селско земеделие и така нататък. Тоест, вие не изневерявате на професионалната професията. Из десетина години сте правили и партийна кариера, така че това не ви прави гражданин, който не, не е обичайно, но един човек, който е работил в една област, след това е правил политическа кариера, как ще ме убеди, че ще действате съобразно новия си статут? В член 7 алинея 9 е, е казано, че вие имате задача да следите за независими решения и да, да се, трябва да се гарантира чрез създаване на съответни организационни форми на оперативната независимост на фонда. Как вие ще гарантирате това? Отговор на европейският анализ за економическа ефективност е наистина много важен. Това е базата, мярката, от която ще тръгнем а, с показателите. Те много точно казват а, какво ще прави Комитета по инвестициите и подчертавам, в него членуват 8 независими члена, не номерирани от държавите членки. Управителният съвет избира членовете му и това е ясно казано в регламента. И съм убеден, че членовете на Комитета за инвестиции прекрасно са наясно, е, че, както вие казахте, европейската перспектива е на първо място. Второ, мрежите и инфраструктурите. Мисля, че това е един от основните въпроси за ЕФСИ. Това, което виждам и чувам на пазара. Има нужда от енергийни мрежи, класическа инфраструктура, новата така наречена инфраструктура и нарастваща нужда от трансгранични е, проекти. Господин заместник председател на Европейската комисия Катайна специално установява контакт с държавите членки по този въпрос. Това са ключовите сектори. Второ, да. Да, аз тръгвах, тръгнах от земеделието и се гордея с това. Това съм учил и стигнах до министър на земеделието, но това не означава, че министър на земеделието отговаря само за ферме камерите. Аз бях и парламентарист в австрийския парламент и има много мои сънародници, които знаят каква е отговорността на този министр за страната и за нейните граждани, а земеделието е неразделна част от това. Моя опит от последните години в ЕИБ, честно казано, ми показва, че има области, където политиката има смисъл но има и области, в които политиката не играе особена роля. И ЕФСИ е точно такава една сфера. Говорим по същество. Аз не крия нищо. Да, аз съм бил политик, да, бил съм земеделец, да, бил съм активен и в моята партия. Сега имам, съм поел по различен път с различни отговорности. Затварям страницата, отварям нова. Това е възможно и за политиците, не смятате ли? И имаше въпрос за ЕИБ по член 7, али, алинея 9. Добре, но стана много дълго. Добре, добре, после ще отговоря. Председателят сега за ГУЕ. Кой е първия? Факедемасе. Добър вечер, господин Молтерер подчертахте в ваши интервюта, че виждате много важна, оценявате като много важна ролята между частния и обществения сектор за намиране на инвестиции. Предвид ситуацията на публичните финанси, е, каквато и да е причината, ние трябва да се опрем на е, частни, публично, обществено-частни партньорства, но Германската сметна палата обърна внимание, че това струва доста скъпо на данакоплаците, защото частните инвеститори имат своите изисквания и очаквания за това. Какво ще кажете по този въпрос? Второ, е, до сегашните проекти ти, е, въпреки че тристранните преговори не са приключили, те се трупат. Как виждате вие, като, е, как оценявате вие досегашните инвестиции? Е, в очакваните рамки ли са и ставате ли, отзвате ли тенденция в държавите членки да се заместват собствените си, че държавите членки заместват собствените си инвестиции инвестиции чрез инвестициите от фонда. Председателят, е, сега можете да отговорите, няма други желаящи от ГОЕ. За публично-частните партньорства има една възможност е, да се финансират е, проекти чрез ам, структурно финансиране. Това е един от начините. Сега не ми се иска нещата да в черно-бяло. Има публично-частни партньорства, които вървят чудесно и такива, които просто не се получават. И това е моя подход, кое е по-доброто решение. Но ако искате FC наистина да привлече частни капитали, е, трябва да прибегнем до партньор на публично-частните партньорства. Това е една от възможностите за привличане на частни капитали. И за Германия знам, защото е, съм отговарял за връзките с Германия на това, което казва вашата сметна палата е, е различно от предложенията на сегашното германско правителство. Това е една възможност. Ако публично-частните партньорства се окажат по-доброто решение, добре, ако не, търсим други решения. Що се отнася до трупането на проекти, да, доколкото ми е известно, нещата вървят Знаете какво бе положението преди инвестиционния комитет да е, започне работа, защото ЕИБ предлагаше проекти, а комисията даваше одобрението си. Един от тези сектори са, например, енергийна ефективност, жилищно строителство, защото в дългосрочна перспектива това ще има отражение за решаване на кризата с бежанците. Просто подсказвам възможни примери. Нещата вървят, но, както вече казах, в отговор на господин Макарас. А, за мен е отрешаващо значение да продължим усилията за подготовка на проектите, защото това е един едно от направленията, които трябва да разгърнем публично-частни проекти през декември 2014 година бяха посочени някои проекти. Това са само примери, но трябва да бъдем пределно наясно къде нещата не са наред. Председателят благодаря. Ернест Марагал от името на Зелените няма го. Тогава благодаря, господин господин председател, господин Молтерер, Имах възможност още преди лятото да говоря с вас в рамките на комисията за регионално развитие за социалните инвестиции и е, обвързването с целите на, с Европа 2020. Тогава се измъкнахте с отговора. Днес бихте ли могли да отговорите по-конкретно, като бъдеш директор на ЕФСИ? как в вашата дейност ще гарантирате и ще допринесете защото инвестициите, е, които ще финансират да не са в разрез с Европа 2020, защитата на климата, работни места. Вие сте работили като министър на екологията в Австрия. Как ще гарантирате териториалното сближаване в Европа да се разгърне, особено на фона на изследването на МОД, която ясно казва, че FC ще се разгърне най-добре, ако се инвестира в региони с висока безработица и бедност, като държавите членки, разбира се, създадат съответни условия и как ще допринесете активно е, избраните проекти да бъдат екологосъобразни и социално ориентирани. Благодаря, Бас Екхаут. Благодаря, господин Молтерър. Благодаря за встъпителното изказване. FC е сериозен приоритет за нас за подобряване на инвестициите. Едновременно с това от нас сте чували прозрач... гласове, критични гласове за прозрачността и отчетността на ЕИБ. Така че по тези два въпроса очакваме ЕФСИ под, да отбележи по-добър резултат. И ще посоча два конкретни примера. Проекта Гастох е, е, е, съответно складиране на газ в Испания и Пасанте Диместре, един инфраструктурен проект в Италия. Там имаше много критики по тези въпроси, но ЕИБ така и не отговори. Затова искам да попитам, какво как ще гарантирате по-добра работа на FC и може ли да си представите, че тези проекти могат да бъдат използвани за FC? Тоест, къде е разликата между EIBA и FC? Благодаря, казва председателят господин Молтер. Имате думата. Отговор. Преди всичко регламентът дава отговор на вашия въпрос за секторите. Социалната инфраструктура несъмнено е част от проектите, например жилищно строителство, обучение, образование, все важни области. Така че социалната инфраструктура ще присъства в работата на ЕФСИ. Какви са критериите е, и да не се повтарям, но все пак погледнете какви успехи постигнахте относно и необходимите параметри. Защото тук не говорим за класическото решение. Става дума за политическите цели на Европа, на Европа социалното отражение на проектите. Ясните параметри дават и ясни насоки за ам, работата на Комитета по инвестициите. Там се засегат и технически, и економически въпроси, но и въпроси като току-що поставените от вас. Това е наистина трудно от една страна, но е много важно. Сближаването ние трябва да подкрепим подкрепяме проекти различни от проектите между отделни региони или отделни а, е, държави. И не искаме, ще гледаме да не става, да става концентрация на проекти в една държава, но пък и не можем да мерим а, е, с един аршин. аршин а, е, Финландия и Португалия нямат еднакви нужди. А, в, има държави са силно развити капиталови пазари и други, където такива пазари просто няма. В това отношение не можем да изиграем ролята на катализатор. Е, има национални насърчителни банки с утвърдени традиции и други, които те първа се създават. Точно тук ще помогнем ние. По прозрачността, регламентът е пределно ясен по въпроса. Има от една страна система за отчетност, но има и институции, които конкретно отговарят на конкретни въпроси и това е част от моята задача. Да отговаряме чрез нашия комитет на конкретни въпроси на парламента, отправени към нас. За мен това е пределно ясно. Това ще ми е работата. Не като задължение, но аз мисля, че това е обичайния начин за взаимодействие с една важна европейска институция, каквато парламентът несъмнено е. Не мога да а, е, отговоря конкретно за посочените примери в Италия и Испания. Запознат съм случая, конкретен отговор в момента не мога да ви дам е, но така или иначе, щом парламента пита, управляващия директор е длъжен да отговоря. Сега Марко Цани. Благодаря, господин председателю. Ще се върна към въпроса за допълнителните възможности. Е, не е казано много в регламента, това е важна задача както на управляващия директор, така и на комитета по инвестициите. Това трябва да бъде гарантирано. В последните седмици и месеци ЕИБ, макар и неофициално, прие проекти, които ще могат да се финансират чрез ЕФСИ. Е, вие сигурно като досегашен заместник-председател на а и б сте наясно с това, но аз не виждам допълнителната полза. Говорим за проекти, за партньорства с регионални карти, с да речем микрокредито в Атрентино или с гаранционната банка от Германия. Но това са обичайни неща. Това са проекти, които могат да се финансират чрез съществуването съществуващите програми. Какво е вашето мнение? Искам да чуя как го оценявате тези проекти и как като управляващ директор можете да гарантирате, че тези допълнителни възможности наистина ще бъдат на лице защото това е наистина много важно е, да се постигне. Сега колегата Вали. Искам да се върна към въпроса за прозрачността. Тя е отрешаващо значение за нас. Този фонд ще финансира и сериозни инфраструктурни проекти. И ще имаме проблеми с прозрачността и с обществените поръчки. Кажете, готов ли сте да си взаимодействаме? Защото понякога сме имали затруднения да получим информация. Така че добре е да изясним нещата отнапред, за да няма неприятни изненади. Господин Малтерър, отговор. Преди всичко, съм напълно съгласен, че допълнителната полза е от решаващо значение за цялото начинание. Аз вече споменах, че това, което ще правим, трябва да бъде допълнение към съществуващите продукти с по-голям е, риск, разбира се. Второ, бях, е, да, бях е, заместник-председател на ЕИБ до края на август е, и тогава трябваше да напусна. Но много преди това аз преустанових участието си в вземане на решения. В момента, в който кандидатствах за длъжността, аз бях длъжен да се оттегля. Начанието на начинанието е в е, полза в интерес на европейската економика и европейските граждани. Помислете за времето. На 22 юли приехте регламента. Ако не бъркам и вие и комисията поискаха от нас Е Б просто да започнем работа преди официалното, преди завършване на официалното сформиране на инвестиционния комитет. Това е проект на ЕИБ и в момента комисията взема решение за допускане на гаранцията. Съгласен съм, че FC трябва да дооформи проектите, да, ре, да, да, да речем различните форми на, на ценни книжа, на стоки, микрофинансирането, собствения капитал, това са важни компоненти. Да, това е началото на цялото начинание, но с това нещата не свършват. Много зависи, например, от отношенията с националните насърчителни банки и институции. Е, това ще има решаващо значение. Ние започнахме или по-скоро ЕИБ започна поискане на парламента но FC, бъдете уверен, няма да третира това като рутинни задачи. За прозрачността. Длъжен съм да изпълнявам регламента. Толкос. Вие узаконихте този регламент, а аз съм длъжен да изпълнявам е, е, разпоредбите на закона. Тоест, аз съм длъжен, например, аз съм длъжен, например, да отговарям на вашите въпроси. И това не е чиста формалност. Аз съм искрено убеден, че дебата с парламента е от решаващо значение. Сега от групата ЕНЕФ, Европа на свободите и праките, пряката демокрация, а няма никой. Сега можем да дадем думата на нашия гост две минути за окончателно, за обобщение. Благодаря ви за тази откровенна и полезна дискусия, защото аз зная къде са възловите моменти, от кои въпроси парламентът проявява особен интерес в рамките на преговорите. Зная, че има конкрети, които особено ви интересуват. Пределно наясно съм по този въпрос. Както вече казах, ние в е, управителните структури на ЕФСА ще положим максимални усилия да постигнем успех. Това е, за това ще ни е необходима вашата помощ. А това значи двама. И аз съм готов да работя с вас и съм убеден, че Европейския парламент ще подкрепи ЕФСА Левси в усилията му да постигне успех. Председателят, благодаря много за това изслушване, за дадените отговори, а сега можем да е, поканим госпожа Цанова. Давам думата на Жан. А ну rejoindre à la tribune. Благодаря. Поканя госпожа Цанова да, да заеме мястото си на трибуната. Вашето име ни беше дадено от ръководния комитет. Вие сте заместник управител. Имате 5 минути за да направите встъпителното си изказване. Моля, заемете мястото си и имате думата. Thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа, уважаеми членове на парламентарните комисии. Благодаря ви, че отделихте от времето си за днешните разисквания с мен. Малко трудно ще ми бъде да се изкажа след господин Молтер, тъй като неговото изложение бе отлично. Ще се опитам да не повтарям казаното от него. Нека първо изразя дълбокото си уважение към вас за работата, която извършихте до момента по регламента за очредяването на ЕФСИ. Наистина съм впечатлена от работата, която свършихте за толкова кратък срок от време. Още веднъж нека изразя дълбокото си уважение към, ваш, към вас за това. За мен днес е чест да присъствам на днешното ви заседание в качеството си на кандидат за позицията заместник изпълнителен директор на ЕФСИ. Нека накратко ви представя професионалния си опит. В дългосрочен план кариерата ми е била посветена на банковото дело за развитие. В продължение на повече от 12 години работих в е, институция подобна на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие. Там работих основно върху финансирането и структурното управление на проекти в отрасли, които са в основата на регламента за ЕФСИ. Проекти в нови държави членки, по-малко развити в сравнение с старите държави членки. Работила съм по проекти с висок рисков профил – също нещо, което е в основата на регламента за ЕФСИ. Надявам се, че с този си опит ще мога да дам полезен принос, така че фонда да е успех в бъдеще. На два пъти можах също така да помогна на страната си в ситуация на криза. Била съм заместник министър-председател, отговарящ за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове. Опитът ми във временното правителство в България показа какви са предизвикателствата, пред които са изправени държави като България в условия на економическа криза. Те изпитват несигурност от економическо и друго естество. Опитът ми в временното правителство в България показва, че инструмент като ЕФСИ може да доведе до реални промени в Европейския съюз, единствено ако се прилага правилно. Какво имам предвид с това? Гаранцията по ЕФСИ, гаранцията на Европейския съюз, трябва да подпомага правита проекти, които наистина са с допълващ характер и от които доказано ще проистекат допълнителни ползи с оглед на растежа, конкурентоспособността и насърчаването на заетостта. Не бивам да допускаме прекомерна концентрация върху отделни региони или отделни отрасли. Установявам, че и вие сте загрижени във връзка с това. Според Център по инвестиционни въпроси е от основно значение във връзка с подготвянето на добри проекти, не само в държави членки, които разполагат с необходимия за това капацитет, но и в държави членки, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за разработването на висококачествени проекти. Както каза господин Молтерен, ЕФСИ е част от един по-общ план за Европа. Успешната работа по този фонд до голяма степен ще зависи от политическата воля на държавите членки и на комисиите за премахване на бариерите пред частните инвестиции. Сега се намираме на етап, на който ЕФСИ трябва да заработи пълноценно, така че да можем и действително да постигнем целите, които изложихте до тук. Ще започна първо с инвестиционния комитет.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 тече през следващите няколко месеца. Осмината членове на този комитет трябва да бъдат назначени. Продължават да се разработват и редица оперативни насоки и процеси. Тези насоки и процеси ще бъдат определящи за управлението на ЕФСИ, оперативната му дейност, наред с Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Съгласна съм с господин Молтер за това, че трябва да положим усилия за повишаването на информираността на частния сектор за възможностите, които предлага ЕФСИ. Ще трябва не само да мобилизираме частен капитал, но ще трябва да увеличим и броя на участващите в проекти по фонда частни дружества. Ако бъда избрана за заместник изпълнителен директор на фонда, ще работя за насърчаването на открит прозрачен диалог между основните действащи лица, именно Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и Европейския парламент. Друга важна част от работата ми ще бъде вътрешната координация с Европейската инвестиционна банка. Ще спра до тук. Благодаря, госпожо. Ще имате възможност да разработите, да развиете тези пунктове. Хосел Мануел две минути. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на кандидатката. Впечатлен съм от професионалния ви опит в финансови институции в управлението на европейски проекти. Европейският парламент счита, че е много важно да се постигне взаимодействие между структурните фондове и ЕФСИ. Едно такова взаимодействие може да се постигне, например, чрез инвестиционните платформи. Какво смятате да направите за насърчаването на това взаимодействие и за да го използвате за географското балансиране на инвестициите? Как ще се възползвате от професионалния си опит, за да гарантирате допълващ характер на дейностите по ЕФСИ и взаимодействие между ЕФСИ и структурните фондове? Две минути и половина имате, госпожо. Понеже това е доклад, въпрос на докладчика. Благодаря ви. Мисля, че има широки възможности за допълване на структурните фондове от ЕФСИ. Най-вече в тези държави, където има огромен недостиг на инвестиции. Там ЕФСИ в никакъв случай не би бил достатъчен за справянето с този недостиг. ЕФСИ може да допълва европейските структурни фондове не само при съфинансирането на широко мащабни проекти за изграждане на инфраструктура, но и в рамките на по-малки проекти, например за микрофинансиране на МСП. Там структурните фондове могат да поемат по-рисковите траншове, след което други инвеститори, като националните насърчителни банки, ЕИБ и частният сектор, могат да допълнят инвестициите чрез инвестиционните платформи. Ще има, с други думи, редица траншове, като най-високо рисковите ще бъдат поети от ЕФСИ. Благодаря. Две минути за Удгулман. Uh, Добре дошла, госпожо Цанова. Работила сте в Европейската банка за възстановяване и развитие. Една допълваща, може би конкурираща се с Европейската инвестиционна банка институция. Това незадължително е пречка може да е и шанс за един по-различен поглед върху работата ни. Нека разгледаме практиките на Европейската инвестиционна банка за подбор и иерархично подреждане на проекти и ги сравним с процедурите предвидени за ЕФСИ. Какви са според вас основните разлики? в какъв смисъл ЕФСИ трябва да подходи по-различно към подбора на проекти. Какво е вашето тълкуване на практиките, проистичащи от набора от критерии, закрепени в регламента? А що се отнася до разпределянето на проектите по региони, от значение не само консултантския център, но и приложение 2 на регламента, съгласно което Правителният съвет може да определя комбинацията от проекти, да внася промени в нея, да излиза с насоки за разпределяне на проектите по отрасли и региони. Как ще се възползвате от управителния съвет, за да използвате тези възможности по регламента за разпределяне на проектите по региони и по отрасли? Благодаря ви. Напълно сте прав. Европейската инвестиционна банка ще трябва да използва своята нагласа за поемане на риск. Разговаряла съм с представители на Европейската инвестиционна банка. Те напълно осъзнават, че трябва да настъпят промени. Ще си сътруднича тясно с Европейската инвестиционна банка, като ще се основа и на придобития си до момента опит, така че да разработим ясни критерии за рисковия профил а що се отнася до набора от критерии, ситуацията е много динамична. Затова и не изключвам възможността през идните месеци, след като започнем работа и видим какви промени настъпват в обстановката, да внесем промени в някои от насоките, така че в по-голяма степен да ги приспособим към условията на пазара. Мисля, че и управителният съвет и Европейската инвестиционна банка осъзнават, че трябва да сме много гъвкави, да се приспособяваме към променящите се условия на пазара. В крайна сметка, тригодишният период не е никак кратък. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, които ще задават въпроси заедно по група. Минута и половина за всеки докладчик в Сянка. От Маркарас има първата първи думата. Съвсем открито мога да кажа, че не сте нито от Европейската инвестиционна банка, нито от Европейската комисия, че ни предлагате един по-различен поглед. Била сте директор в Европейската банка за възстановяване и развитие. Била сте председател на управителния съвет на Фонда за развитие на инфраструктурата. Била сте и член на правителство. Работила сте в Лондон, в бивша Югославия, в България. И като се има предвид това, как вашият опит ще допринесе за оперативната дейност на ЕФСИ? Това е първият ми въпрос. Вторият. Регламентът за ЕФСИ не разписва детайлно ролята на заместник изпълнителния директор. Какво взаимодействие трябва да се установи между заместника и главния изпълнителен директор? Какви са пресечните точки между тези две функции и какви са приоритетите във вашата дейност? Първият ми въпрос е много свързан за новите ви отговорности и въпросът е дали вие предвиждате да имате свой собствен ресор отговорности или очаквате да имате делегирани правомощия и отговорности от изпълнителния директор? Втори ми въпрос е какви приоритети имате предвид, за да разпространявате информация за FC и смятате ли да привличате потенциални инвеститори, които търсят достъп до FC? Госпожо Цанова, имате думата. Благодаря. Първо да отговоря на въпроса на господин Карас. Опита, който натрупах в оперативната си работа като банкер е доста свързана с, с сърцевината на това, което е ЕФСИ, а именно финансиране на проекти с много висока допълнителна стойност и економическото развитие на страните, с които съм работили. Важни стратегически инфраструктури, градоустройство, енергийна ефективност. Много често трябваше да насърчавам новаторски решения, които до много голяма степен са сходни с структурата на EFSI. И на базата на това вече може да се привличат средства от частния сектор за да се насочат към неуспяващи сфери на пазара. Така че аз се чувствам уверена в това, че ще мога чрез опита си, натрупан през последните години, да допринеса за ЕФСИ. И както казах, Финансирала съм проекти с много по-висок рисков профил а, в сравнение с това, което се прави а, в момента в Е и е, и е, с удоволствие ще си сътруднича с техния управителен орган. Как виждам задълженията си? Вчера се срещнах с господин Малтерер. Все още ще бъде необходимо да намерим време, да седнем и да се организираме е, изпълнителния министър е, е, е директора е външния министър на външните работи, заместника му е вътрешния министър. Трябва да видим оперативните функции на банката с, с управителните органи на ЕФСИ. Имаме управляващ комитет, имаме инвестиционен комитет. Това ще бъдат първите ми приоритети, за да може тези два органа да действат много гладко. Втория ми приоритет ще бъде да се ангажирам с насърчителните банки, защото трябва да намерим модус операндис, да можете максимално бързо да се включат. И мисля, че с това в общи линии отговарям на втория въпрос. Това са варни, важни неща. Това е процес на обучение в крачка за а, социалистите и демократите Галя Савар. Благодаря, господин председател, госпожо Цанова в бюджетната комисия и в парламента е един от най-големите ни страхове и най-големите ни критики към фонда е, че ние вземаме пари и ги даваме на Европейската инвестиционна банка. Как ще ни уверите, че не става дума за прехвърляне на фондове, а че става дума за различни проекти, по които още не е работено? Как ще ни докажете тази допълнителност? а, с оглед на и критериите за економическо сближаване, на социално сближаване, как ще се вземат решението за финансирането на проектите. Това е свързано с географското разпределение, но и с разпределението в секторите. Парламента е очертал приоритетни сфери във връзка с тези фондове. Как смятате, че ще може да покажете, че тези фондове, че този фонд ще бъде успешен? когато се прилага в различните отрасли, например в енергийната ефективност. Как ще можете да докажете, че като сте работили в тази сфера на енергийната ефективност, как ще допринесете? Благодаря, каза председател Лиза Ферейра. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че Първият ми въпрос ще бъде да се опитам а, да ви а, помоля да направите един по-детайлен подход към някои проекти, защото ние знаем, че има някои проекти, които са в образно казано склада на банката, ангажираността на капитали извън Европейския съюз. Как ще решите тези проблеми, като нямате пълно изпълнение на разпоредбите? Ще се борите ли срещу тях или ще тълкувате широко правомощията си? На второ място от вашия опит, който е добър, Вашия опит е главно в източните държави. До каква степен сте запозната с економическата инвестиционната ситуация в държавите от еврозоната и в други части на Европа, където трябва да се решават проблеми на огромна депресия, огромна криза? не е едно и също да се насърчава сближаване конвергенция и разпределението. И на последно място от каква е разликата според вас между този проект и предишния ви опит? Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Как виждате разликите между тези проекти? Първо, по въпроса за допълнителността, мисля, че нашия... Аз ще, аз ще подходя от две страни, на базата на това, което знам. Едното ще бъде да се съсредо да се сътрудничи много по-тясно с националните насърчителни банки и също така имаме набора критерии, те са ясни индикации на добавената стойност, образно казано на всеки проект. Когато оценяваме проектите, стриктно, ще от, спазвам критериите и регламента. Един подход, който може да направи процента по- ефективен, ние като управителен орган да се ангажираме с Е и Б на много по-ранен етап, за да може да сме сигурни, че проектите, по които те ще работят, отговарят на регламента, за да може фонда да бъде успех, би трябвало да се създаде вече един, една поточна линия от проекти. Много държави са предложили проекти, но осъзнавам, че много от тези проекти не са добре разработени и не са подходящи за финансиране от ЕФСИ, така че трябва да направим целенасочен опит да имаме един, една поточна линия е, от ценни проекти. От гледна точка на проектите и както казахте вие също различни а, чужди капитали, ще ги оценяваме а, за всеки конкретен случай. Не можем да имаме едно решение. Виждам а, примери на проекти, които имат, да го наречем, противоречиви характеристики. Може ли да очакваме, че ще, че няма да ги приемете или ще спазвате? това, което вече е казано. Не мога да отговоря на този въпрос. Той е твърде общ. Аз просто ще прилагам изискванията на регламента и професионалните си познания, за да взема решение. В крайна сметка, окончателното решение се взема от инвестиционния комитет, с който ще работим в тясно сътрудничество, за да установим дали можем да приемем един проект или не можем. Осъзнавам а, предизвикателствата пред по-развитите европейски държави. Следя кризата, ситуацията е доста трудна и не може да бъде решена лесно. Именно затова смятам, че ЕФСИ е адекватно решение а, на именно тези празноти в инвестициите. И така, извинете, госпожо, за ЕКР Кейт Суинден. Въпросите ми ще бъдат много кратки, за да може да има повече време, за да може да се върнете към въпроси, които не успяхте да отговорите. Благодаря за встъпителните ви думи. Това, което искам да кажа сега е компетентността ви. Като заместник директор в тази роля ще трябва да гарантирате избора за инвестиране на EFSI да бъде ограничен в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 Можете ли да ни кажете как ще направите така, че инвестиционния комитет ще подбира въпросите? И а, можете ли да сте сигурни, че ще можете да координирате а, група експерти от 6 експерти. Правили ли сте го вече? Благодаря. Е, има ли друг, друг от ЕКР, който иска да вземе думата? Така че, госпожо, имате думата за отговор? Отговор е да. Имам голям опит да ръководя група експерти, които работят по проекти. Когато управлявах проекти, работех с сложни екипи. А, също така съм защитил представала проекти. В момента съм председател на инвестиционен фонд за Западните Балкани, който се управлява. Аз съм член на инвестиционния съвет. разбирам динамиката но ако а, трябва да стана м, ръководител на инвестиционния комитет, ще мога да го направя. А, за проектите инвестиционния комитет ще трябва да взема решенията. А, от мен ще, ще, бъ, ще зависи да бъда много открита и честен с тях и да провеждаме дебати, за да видим дали изискванията са изпълнени и дали можем да почнем да изпълняваме проекта, защото в крайна сметка инвестиционния комитет взема решенията, а не заместник директора. Председателя, благодаря за Алде, господин Дюпре. Не, не бях аз, господин председател, а моя колега. Благодаря за встъплението. Имам два съвсем конкретни въпроса. ЕФСИ беше създадена за да привлича частен капитал, а вашият опит е в държавни банки. Каква ще бъде стратегията на привличане на този допълнителен частен капитал? Втория ми въпрос и можех да го... Аз го зададох и на господин Молтер и двамата а, сте специалисти по финансиране, инвестиции, но всъщност става дума тук в ЕФСИ <clears throat> за високо рисков капитал, малки и средни предприятия. Вие според автобиографията ви нямате такива умения. Как можете да гарантирате, че инвестициите, които се управляват от европейските инвестиционни фондове, как ще бъдат вградени утвърдените. Ние говорихме много за държавни инвестиции, но в крайна сметка тук става дума за привличане на частни инвестиции към, за малките и средни предприятия. Господин Дегуляр. Благодаря, господин председател. Първо, госпожо, много се радвам, че сте тук, защото ми се струва, че един фонд, който ще инвестира в бъдещето, ще бъде по-добре с на принципа на паритета и компетентността. Искам да ви кажа, да, да ви запитам нещо за човешкия капитал. В него най-трудно се инвестира, а е най-спешно да се инвестира, особено в редица държави, в които а, много млади хора не могат да намерят работа. Какво смятате да, а, как смятате да инвестирате в човешкия капитал? Имате думата за отговор. Много благодаря. Първо, по рисковия капитал напълно сте прави. Да, наистина трябва да направим, както казах в началото, опит, частния сектор да знае какви са възможностите, които предлага ЕФСИ. Напълно сте прави, че има много високо, голямо търсене за високо рискови инвестиции, особено в сферата на иновациите, технологичните предприятия и така нататък. Напълно вярвам, на фондовете на Европейски инвестиционен фонд. През последните 15 години съм работила много а, по а, подобни инициативи а, с а, рисков капитал и много се надявам, че като използваме сегашната ни инфраструктура с допълнителния капитал, който ще дойде от ЕФСИ, ще бъдем в състояние да затворим, да попълним празнотите е, в инвестиционните потребности. А банката ще трябва да направи допълнителен опит за преки инвестиции а, и а, този продукт в момента се развива, ще отнема време, но се надявам, че през следващите няколко месеца ще има рамка, която ще даде възможност на банката да прави преки инвестиции в компаниите. Напълно сте прави също така за необходимостта от инвестиции в човешкия капитал. Прекрасно е, че образованието и микрофинансирането е сред секторите, които имат право на финансиране чрез ЕФСИ. Не ми е съвсем ясно дали имаме достатъчно търсене за подобни проекти. Ако се окаже, че няма, трябва да направим целенасочени усилия да намерим подобни проекти. Благодаря. Сега от името на групата ГУЕ госпожа Ядни Ряда. Въпросите ми ще бъдат кратки. Искам да ви помоля да ви ми кажете как имате намерение да решите въпроса с банковия сектор, как смятате да а, споделите опит, особено връзката с малките и средни предприятия. Смятате ли, че това е вашен елемент от вашата позиция? И а, как виждате ролята на държавните банки, особено като си има предвид бедния опит в а, някои държави членки? Господин Риваси вие казахте, че ще разглеждате инвестиционните процес, про, а, проекти за всеки конкретен случай. А, има един енергиен инвестиционен фонд с глобален обхват който беше одобрен, но тук имаме риск от загуби които могат да лекнат на плещите на европейските денакоплаци. Е, като си имам предвид а, че ще решавате всеки конкретен случай по-отделно. Какво ще направите, ако бъдете изправени пред подобно решение? Не знам какъв проект имате предвид, но по принцип гаранциите по ЕФСИ са само за рискове, свързани с проекти вътре в държавите членки на Европейския съюз. ЕФСИ не покрива рискове извън Европейския съюз. В това в тази светлина а, не бих се чувствала комфортно, ако трябва да се покриват рискове извън Европейския съюз. Естествено, има трансгранично сътрудничество, знам това, но тогава, когато разглеждаме тези трансгранични проекти, трябва да видим какво ще бъде допълнителната полза от европейския растеж в сравнение с създаването на работна заедост. За мен в момента е много трудно трудно да а, съдя без да познавам конкретния случай. В общия случай няма да бъдат покривани рискове, идващи извън Европейския съюз, но ако е одобрена трансгранична операция, това трябва да има предвид. Сега по въпроса за държавните а, фондове не разбрах кои а, фондове. А, в, а, ние в Ирландия нямаме държавна банкова система. Малките средни предприятия могат да търсят оспит. Е, как ще направите а, така, че да има достъпност на малките и средни предприятия? да имат достъп. В този случай, мисля, че има едно съвсем а, ясно решение, като се използват съществуващите схеми с а, микро, а, с, с посредници, за да може да се инвестира в малки и средни приятия, микрофинансира, да не е нужно да има държавна банка, за да се предоставя финансиране на малките и средни предприятия. Това може да се направи и чрез други финансови посредници и частните банки. И всъщност не всяка държавна банка действа ефикасно за да може да си сътрудничи с ЕФСИ. Благодаря, госпожо господин Марагал за зелените. Благодаря, господин председателю, госпожо Цанова. И слушахме господин Молдерър, който е, един пример за приемственост е, и представител на културата Европейска инвестиционна банка и не. Разбира се, бихме се радвали да видим и свеж повей, е, включително и за е, ЕФСИ. Трябва да постигнем амбициозно равенство, равно, баланс е, между изискванията и разбира се регионалните банки и тяхната роля. Ето въпросът ми. Какви гаранции можете да дадете, че няма да има неправилно избрани проекти, лоши инвестиции и така нататък, които в крайна сметка ще се окажат безполезни за гражданите? И още нещо Инвестиции, които не отговарят на целите на стратегията Европа 2020, ядрена енергия и така нататък, не би трябвало да попадат в рамките на ЕФСИ или ще влязат под енергийната ефективност. С други думи, какво можете да направите вие и ние, защото ЕФСИ да не засили разликите между отделните региони в Европа. Да не се окаже, че ЕФСИ е просто поредния финансов инструмент на ЕИБ а, че представлява устойчив, интелигентен инструмент с разумно отражение върху Европейския съюз. Е, сега господин Ейкхолд, е, два въпроса във връзка с критериите, няколко пъти ги споменахте. Два въпроса. Ако разгледате приложението, там става ясно, че при тези параметри са е, средство за комитета по инвестициите но вие говорите за различни стълбове. Как ще използвате този набор от критерии за извеждане на приоритетите при проектите? Това искам да чуя от вас. И второ, Стана дума за това, че проектите, параметрите ще гарантират обективна преценка и прозрачна за, за проектите. Искам да чуя как ще гарантирате вие тази прозрачност. Други думи, как ще докладвате пред Комисията по економически въпроси пред Европейския парламент, че тези параметри и критерии за е използване в съответствие с изискванията за прозрачност. Госпожа Цанова дава отговор. Разбирам, че възлагате на големи надежди, е, възлагате ми големи надежди и благодаря за доверието, че ще гарантираме, че всичко ще става безупречно. Но разполагаме с регламента, смятаме да се придържаме стриктно към него. Питате как ще избегнем избора на неподходящи проекти. Е, Лично аз мисля, че трябва от самото начало да се да работим с съответните групи и екипи, които да гарантират и да, да ни гарантират, че предлаганите проекти ще бъдат пред, изпълнявани. За критериите. Те ще присъстват, така да се каже, като заглавна страница за всеки проект. И на тази база проектите ще се преценяват и ще се внасят за одобрение. Аз е, бих искала да имам е, пълната увереност, че ще, тези, които ще е, предлагат проектите, ще разполагат с съответни аргументи пред мен и пред комитет, комитета по инвестициите за, в подкрепа на проекта. Да, имаме няколко стълба и все, за всеки от тях има различни показатели. Особено важно е ние и парламента да се изкажем по това къде виждаме акцентите по тези проекти. Така че имаме ли проектите, има, има, имаме ли известна база данни, ние сме длъжни да ви докладваме и аз съм на разположение, ако има въпроси за, за обсъждане на хода на дейността, как, е, как става на разположение съм за такъв, такова обсъждане. Така че наборът от критерии да съдържа важните моменти за вземане на решение, информация, която е важна за вас и че да отговарят на определени е, допълнителни критерии, допълнителна полза, е, съответствие с европейските цели и така нататък. Председателят, благодаря госпожо за Марко Дзани от групата Европа на свободата и пряката демокрация. Имам въпрос за ролята на ЕФСИ. Знае се, че в Европа инвестициите са малко. Поради липса на търсене, а не поради липса на ликвидни средства, например, или желание. И това е големия проблем. Искам да ви попитам, как ЕФСИ ще насърчи търсенето на инвестиции, не толкова предлагането. И второ, как гледате на така наречените макросектори, които с помощта на инвестициите от ЕФСИ могат да действат, да функционират по-добре и да насърчат търсенето. И още вие, като ако станете заместник, изпълнителен управляващ директор, как ще действате, ако има частни инвестиции в сектори, където става дума за основни услуги, където приватизацията игнорира част от гражданите. Например, е, училища, образование, сега Марко Вали благодаря, господин председател, Кратичък въпрос и от мен. За постигане на устойчив растеж и работни места, е, трябва да привлечете не големите предприятия. Споделяте ли този възглед? Как ще гарантирате, че много малки и средни предприятия ще получат достъп до плана Юнкер? Защото това се разгласи широко тази година. И още е оценка в връзка с случая Кастор и е, въобще как гледате вие на това, че се подготвят вече, складират, така да се каже, проекти. Госпожо Цанова, имате думата за отговор, казва председателя. За, за малките не, нека да карам подред, казва ораторката. Не съм напълно съгласна, че е, ликвидните средства а, са проблем. Инвеститорите всъщност нямат желание да поемат рискове. Забелязвам го и в Банката за възстановяване и развитие. Ние трябва да подпомогнем да се разгърнат тези възможности за инвестиране и да подпомогнем, споделим, споделим риска с банките, които са готови да предоставят средства на малки и средни предприятия, защото това е целта на тази гаранция. Ние освен това можем е, да подкрепим някои е, проекти, свързани с по-голям или по-малък пазарен риск, което да привлече други инвеститори. Мисля, че с това до някъде отговарям на въпроса за малките и средни предприятия. Напълно съм съгласна е, те са тези, които създават заетостта в, е, в, в държавите проблемът на малките и средни предприятия е липса на финансиране за тях, защото банките имат изисквания, искат обезпечения, искат високи лихви, които са непосилни. Така че мисля, че ние ще се насочим към проекти, които са от малки и средни предприятия е, или пък от друга страна рисков капитал за развиващи се компании, които са абсолютно насъщно необходими, които ще бъдат тези, които ще създават нови работни места за нашите съграждания. На въпрос е, дали бих разрешила инвестиции в Кастро, мисля, че допустимостта е, се определя от съответните критерии. Създаване на работни места, добавена стойност, енергийна ефективност, е, стратегическа инфраструктура и други такива. Председателят благодаря е, от ЕНФ господин Золтек или господин Моно. Няма други. А, значи изчерпахме въпросите. Госпожо, имате две минути за обобщение и за заключително изказване. Благодаря много че отделихте време за среща с мен тази вечер. Впечатлена съм от качеството на дискусията, от зададените въпроси и с радост бих ако поема тази дейност, ще бъда на разположение и съм готова да работя през следните три години с Европейския парламент и други участници. Ще се радвам да мога да споделя с вас успешни резултати. Не, не че ще е лесно, е, така че е, се надявам да е така. С това приключвам. Късничко стана. Може би е по-добре добре да използваме останалото време по за едно питие. Председателят, благодаря. С това приключваме а, изслушването. Прекъсвам заседанието за 5 минути. 10 минути ми подсказват тук приканвам кандидатите и наблюдателите да напуснат залата. Е, за, като ще се върнете за гласуване. Те пробно гласуване. Secret vote, roll call. I can show I Yeah, yeah. President. Okay. President. We need also. You.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 мога ли да гласувам с дигане на ръка, не нямам у себе си картата си за електронно гласуване. Въодушевление в залата. But, uh, sorry. Okay, but uh, Sorry, I, I understand that there... Разбирам, че трябва да имаме обмен на мнения, но обичайната процедура предвижда не членовете да не присъстват в залата. Така, по за минута-две ще изслушаме докладчиците и сме в процедура на обмение на мнение. Секретариатът. Yeah, can stay, correct? Yes. But